на обсъждане. Режим на открито заседание. Точка 5а. Нямам обявление на председателя. Точка 5б. Решение от заседанието на координаторите, проведено тази сутрин. Първото решение тази сутрин, прието от координатите, бе свързано с финансовите интереси на госпожа Симсън и господин Паскал, кандидати за комисари ще изпратим писмо до съвета на председателите на комисии, доколкото няма портфейли, нашата комисия не е в състояние да се произнесе за конфликта на интереси. Това взеха като решение координаторите. Второто решение. Координаторите решиха да разпределят точки на политическите групи като няма да се разпределят точки на независимите членове, но те последните могат да изразят желание да работят върху определен доклад и решение ще се взема адхок. Третото решение на координаторите. Комисията на заседанието си на 24 юли ще даде мандат на председателя на комисията да коментира измененията на бюджета на Съда на Европейския съюз. До 3 септември е, ще бъде изслушан е, кандидатът за заместник изпълнителен директор на Европейската служба за интелектуална собственост. Е, той ще бъде изслушан преди да заеме длъжността. Реш... Координаторите също така решиха от юли 2019 до декември 2021 да бъдат определени следните постоянни докладчици. Равенство на половете, социалисти и до и демократи. Група Обнови Европа, трансатлантически диалог, лица с увреждания, зелени, конвенцията за тези лица, също зелените, наблюдател в Европейския институт за европейско право и мрежата за петиции се поемат от НП. Координаторите определиха господин Гарсия Делбанко от групата на социалистите като докладчик по искането за снемане на имунитет на Хосе Луис Фернандес. Одобрихме заседанията за 2020 година. Одобрихме предложенията да се поиска организиране на изслушване за исканията за възстановяване на откраднати по време на въоръжен конфликт произведения на изкуството и културата. Е, решихме да изпратим покана за участие в това изслушване и на други компетентни комисии, например тази по култура. Координаторите решиха да се представят е, съобщенията за предстоящи заседания пред комисията е, на второто заседание през септември. Става дума за съобщение за по-доброто регулиране, съобщение за принципите на субсидиарност и съразмерност и укрепване на тя, ролята на тези принципи в приемането на нормативни актове. Правото на Съюза през 2018 година и неговото състояние. Координаторите също така решиха да изпратят представители в групата на високо ниво за насоки за етична работа. Координаторите се споразумяха, както и в минали години, да поискат разрешение за следните доклади по собствена инициатива. Ежегоден доклад за субсидиарност и съразмерност, наблюдение е, за прилагането на правото на Европейския съюз 2017-18 година. Даваме мандат на секретарията да актуализира съобщение на нашата комисия 0001 2016 година относно снемането на имунитета и насоките в тази връзка. Решихме да дадем на секретарията предложение за планиране на дейността с националните парламенти през втората половина на 2019 година решихме да изпратим предложенията си за обществени изслушвания, публични изслушвания за втората половина на тази година до 3 септември. Също така координаторите решиха през лятната вакансия да се използва неприсъствана процедура за ускорената работа по някои досиета. Мисля, че това бяха всички решения. Надявам се, че сте разбрали това, което изчетох. Sorry. Точка 6. Извинете, госпожа Мелхиор. Очакваме да има изслушване за откраднатите артефакти. Декември. Много е важно да участваме Искаме да видим програмата. В момента тя изглежда доста обтекаема. Надявам се, че ще можем да внесем малко повече целенасоченост. по отношение сътрудничеството с националните парламенти. Срокът за предложение е 3 септември. Нашата комисия се занимава с субсидиарност и мисля, че ще бъде от голям интерес за нас е, да сътрудничим с националните парламенти по този въпрос. Да знаем какво е тяхното отношение към субсидиарността и можем да поканим комисиите по европейска интеграция на националните парламенти, евентуално да дойдат на наше заседание, за да поговорим. Мисля, че това ще бъде много интересно. Благодаря. Да. Мислех си това да бъде обсъждано след заседанието, обаче ви благодаря. Следва точка 6 от дневния ред, а тя се отлага. Сиреч преминаваме към точка 7. Точка 7. Мисля, че трябва да назначим докладчик.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 Sorry, there's a majority in favor of grant. И така мнозинството е за. Благодаря ви. Точка 9. 9, извинете, това е точка разни. Има ли предложения по тази точка? Не, добре. Тогава е точка 10. Датата на следващото заседание то ще се проведе във вторник, 3 септември от 9 до 12.30 и след това от 2.30 до 6.30.